Ще започна с съобщение на председателя. Беше проведено заседание на координаторите. Що се отнася до прилагането на доклада за наблюдение на изпълнението на законодателството, по което докладчик е председателя на Комисията по петициите. В този ред бяха дискутирани пет петиции. Бяха прияти като допустими голяма част от предложенията. Координатор Кялфук Координаторите приеха предложението, направено от председателя. Относно доклада за предложението на председателя беше прието също от координаторите. А, е... Що се отнася до изчистването на, досията, които вече са открити, също бяха взети нужните мерки. Доклада от 22 ноември ще бъде разгледан за месец, през месец януари. Петицията от 1012 се изчита за допустима и ще се разгледа през февруари. Тя третира тема, която е, е свързана с е, е, посещението, което предстои да се направи през февруари за установяване на фактите. Председателката ви му моля да ви съобщя тези данни. Сега ще пристъпим към конкретните петиции. Първата петиция се отнася до петиция, внасена от румънски граждани за предполагаемо не спазване на директива на Европейския съюз във връзка с съдебни производства в Румъния. Представител на Вносителя е тук и му давам думата за 5 минути. Уважаеми членове на Комисията по петициите, уважаеми представители на Европейската комисия, ще ви представя фактите, такива каквито са в Румъния властите признават, че има сериозно не спазване на директивата от 2014 година. Translation. It is now good? Okay, but there is no translation to other... Нямаше превод на другите езици. Сега всичко наред ли е? Okay, no problem. So, so dear Committee on Petitions, Уважаеми на комисия, аз високо ценям обективния подход, който проявявате, така както беше представена първоначалната комисия. Властите в Румъния признават, че има някои слабости в изпълнение на директива 2014 42, свързана с транспонирането им. Знаете, че ние сме ноември, въпреки че тя трябваше да бъде транспонирана до октомври. Не е направено нищо, за да се проемат промените, свързани с член 9. Но репресивната страна на директивата се прилага своевременно в румънското законодателство. Румъния за сега само говори. Румъния е провалила се държава, що се отнася до спазването на правата и свободите, така както са гарантирани от универсалните европейски стандарти. Румънияската държава е мобилизирана срещу собствените си граждани, нарушава техните права. Тя трябва да приложи директивата в нейната цялост, тъй като за сега не са прияти разпоредбите, свързани с процесуалните гаранции, така както се изисква от договора за присъединяване. За това румънския гражданин, който внася петицията, разглежда това като злоупотреба. Не спазването на целите, заложени в директивата, е неприемливо. Това засяга основните човешки права. Всичко това подхранва евроскептицизма. Ето защо вашата реакция трябва да е бърза, своевременна и ефикасна, за да стане ясна истината, тъй като става дума за нарушаване на правата на европейски граждани. Тъй като агенцията за данъчно облагане не спазва правилата на европейските а, граждани и те нямат а, право на защита. Върховният касационен съд в Румъния не отчита разпоредбите от 2014 година, за да гарантира справедлив процес. С повече от 12 месеца беше просрочено въвеждането и в законодателството на Румъния. Това се вижда от решението, взето по делото от касационния съд. Апелативният процедура беше отхвърлена, въпреки че обжалването беше базирано на член 8 от директивата от 2014 година. Това има а, пряка връзка с това, което се посочва в а, моята а, петиция, че има злоупотреба в прилагането на правомощията за конфискация. Действията на румънските власти трябва да бъдат осъдени и да се настоява да се спазва принципа за невиновност, както и правото на ефективно обжалване. Радваме се, че се е взето решение да се пристъпи към следващия етап, тъй като забавенето в транспонирането на директива 2014-42 трябва да бъде въведена в най-скоро време. Ja, Gurke, srnjo sepem. Mošto bi zočak, ki je piše na tebe, Sebastiano Tine. Ne? Давам думата на представителя на комисията. Добър ден, дами и господа, уважаеми депутати. Искам да благодаря на вносителя за това, че ни обърна внимание на този въпрос. Става дума за директива за конфискуване на активи, придобити от престъпна дейност, която трябваше да бъде транспонирана до октомври 2016 година както няколко други държави членки, Румъния прилага съществуващите разпоредби в националното законодателство. Те бяха оповестени през юли, заявиха, че, че се очакват допълнителни мерки, за да се приведе в пълно съответствие законодателството на Румъния с директивата. Поради липсата на допълнителни мерки, нотифицирани към комисията, комисията предприе действия. Изпратихме официално съобщение до правителството на Румъния за това, че не е съобщил оставащите мерки, така че от ноември 2016 година има заведено дело за неизпълнение. Ние сме в контакт с правителството на Румъния, за да видим как какви са графиците, предвидени от тях за пълно транспониране на директивата. Получихме информация, че през август правителството на Румъния ще изпрати, е изпратило проекта на закон в парламента на Румъния, за да бъде финализирана процедурата. Това е свързано и с провеждане на публична консултация, но не сме получили а, допълнителни информации по въпроса. От страна на комисията ние следим положението и очакваме да получим съобщение от правителството на Румъния веднага след като бъде прият текста на закона за да проверим дали този закон е в пълно съответствие и дали цяло транспонира разпоредбите, заложени в европейското законодателство. Благодаря ви много. Сега давам думата на колегите. Господин Преда има думата. Има и немски. Малко съм объркан, защото според информацията, за която разполагам, излиза, че законът е прият през август 2017 година. Току-що чувам от, от комисията, че това не се е случило т.е. законът е бил е, прият с закъснение през август 2017 година. Според нашата политическа група обаче тази петиция трябва да остане открита, за да може комисията да се увери, че транспонирането е цялостно. Комисията се нуждае от надежна информация. Ако сега през ноември комисията констатира, че все още не разполага с информация за приемането на закона, то това означава, че има проблем. Може би е от страна на комисията. Комисията би трябвало да събере необходимата информация и да ни уведоми дали действително се прилагат коректно всички разпоредби на директивата. До тогава петицията трябва да остане открита, докато се уверим, че е транспонирана. Съжалявам, по отношение на другите две петиции ще се изкаже колегата. Господин Яра, за съжаление, трябва да отида на друга среща. Благодаря ви, господин Преда. Вие сте ли искали да реагирате на казаното току-що? Не. Масова, получи писмо от министъра по европейските въпроси която се съобщава, че е прието решение на румънското правителство да се финализира проекто закона и да бъде внесен той в парламента на Румъния за обсъждане и приемане. Това е информацията, с която разполагаме. Нямаме допълнителна информация от тогава. И считаме, че този закон все още е в парламента ако има допълнително развитие, ако е имало такова допълнително развитие, службите на комисията не са уведомени за това. Да, в отговор Европейската комисия има право. Както казах в встъпителното ми изказване, директивата беше само частично транспонирана. Само репресивната е част е възприята бяха конфискувани активите на моята фирма, без да имам възможност да се защитя. Така както е предвидено в член 8 на директивата. Само репресивната част от директивата е транспонирана, но една демократична държава, каквато е Румъния, трябва да прилага директивата в нейната цялост, като даде възможност и на двете страни равни права. ние не бяхме призовани в съка, за да се защитим, но на базата на предположения активите на фирмата ми бяха конфискувани. Председателят, дами и господа, Предлагам следното решение. Очевидно е, че Румъния има отговорност, има ангажименти, които трябва да изпълни. По-настоящем не знаем в каква степен Румъния е транспонирана тази директива на Европейския съюз. Затова ще оставим отворена тази петиция и очакваме да получим нова информация. Благодаря ви много. Дами и господа, преминаваме към следващата петиция. Тя беше внесена от испански гражданин относно цените на адвокатските услуги. Вносителят не е тук. Ще дам думата на човек, който ще резумира петицията. Благодаря, господин председателю. Най-напред искаме да подчертаем, че петицията е свързана с професията прокурадор, която е специфична в Испания. Не става дума за адвокат, което на испански е авогадо. Това е важно във връзка с искането комисията да вземе мерки и да отговори на искането. В петицията се пояснява, че е задължително да използвате представителя прокурадор, за да се явите пред съд. И този прокурадор събира фиксирана такса. Това нарушава Директива 123 от 2006 година. Искаме да подчертаем, че професията прокурадор съществува само в Испания. Дейността на това лице е свързана е, с техническо представителство на страните пред съда. Тази дейност в други държави членки се върши от адвокатите. От друга страна, прокурадорът има задължение за уведомяване и за изпълнение. Е, нещо, което в е, други държави членки се извършва или пряко от съда, или от съдия-изпълнител. Е, Сиреч трябва да правим разлика между техническото представителство на страните, което извършва прокурадор, подписва документи, подписва искови молби и ги представя от името на страните пред съда, а, и от друга страна това, което прави адвокатът. Той консултира страните по правни въпроси. Какъв въпрос поставя подателят на петицията? Това, че не можете да минете без участието на прокурадор и че той събира фиксирана такса. Комисията проучи този случай и след допитвания до всички заинтересовани започнахме производство за неспазване на общностните норми срещу Испания. Комисията изпрати мотивирано становище през ноември 2016 година. Получихме отговор от испанските компетентни органи през февруари 2017 и в момента този отговор се проучва от службите на комисията. Въпреки, че има висящо производство за неизпълнение на нормите, е, трябва да се изчака приключването на производството и едва тогава да се отговори на подателя на петицията. Питер Благодаря, думата има Питер Яр. Sí, yo creo que la comisión ha dado la respuesta. Всъщност, е, колегата. Е, да, благодаря. Комисията всъщност даде отговор. Каза, че е започнато производство за неспазване на общностните норми, следователно трябва да изчакаме развоя на това производство и моят съвет е да поддържаме петицията открита, докато приключи обменът на информация между Испанското правителство и комисията. Петър Яр, много уместно обобщение. Председателят. В такъв случай ще процедираме както следва. Прекратяваме разискването по темата. В момента но оставяме петицията открита и ще чакаме комисията да ни уведоми за резултата от нейната комуникация с испанското правителство. Благодаря, госпожи и господа. На следващото място трябва да разискваме две петиции. 1523 от 2014 година и 512 от 2012 година. Автори на тези петиции са двама немски граждани. Подателите не са тук. Обръщам се към представителите на комисията, за да ни запознаят с случаите и със своята реакция по тях. Thank you, Mr. Да, благодаря, господин председател. Двете петиции засягат европейската процедура за искове с малък материален интерес, т.е. искове с ниска цена и е, недостатъците при въвеждането на това производство в Германия. Има някои общи елементи между петициите. Ще се спра на тях обаче по-отделно. Първо, петиция 1523 от 2014 година е от господин Велброк. Той се е снабдил със съдебно решение и е поискал да го приведе в изпълнение в Испания. Изпълнението се е оказало безрезултатно. Въпросът на господин Велброк е защо Испанският съд, който най-напред е допуснал изпълнение е, на решението в Испания. в последствие поискал да се посочи конкретен имот е, срещу е, който да бъде насочено изпълнението. Това е последната информация, с която разполагаме по случая. Искам да подчертая, че европейската процедура за искове с малък материален интерес, като всяко производство, гарантира решението, но не и неговото изпълнение. И една особеност тук е, че регламентът обхваща всички граждански съдопроизводства, които имат международен елемент – Тоест, в известен смисъл то позволява съдебно решение, постановено в една държава членка, да бъде въведено по-лесно на територията на друга държава членка. Изпълнението на решението обаче се извършва по реда на националното законодателство на държавата, която е замолена да извърши това изпълнение. Следователно, тук не сме на плоскостта на европейското законодателство. Знаем, че в а, този случай испанските органи са заявили, че трябва да изпълнят решението и че трябва да започне национално производство. Това производство явно не е дало резултат, но ние не разполагаме с никакво правно основание да въздействаме върху испанските органи. Те са възприели решението, третират го все едно е било постановено от испански съд и могат да поставят същите изисквания към немския гражданин, каквито могат да поставят към собствените граждани на Испания – Много по-трудно е да се постигне такова изпълнение, когато има международен елемент, наистина, но този въпрос е извън обхвата на европейското производство за искове с ниска цена. Няма значение дали има такъв регламент или няма регламент от гледна точка на изпълнението. Изпълнението се регулира от националното законодателство. Тоест, на основата на информацията, с която разполагаме, не можем да констатираме, че испанските органи са нарушили регламента за европейското производство за искове с ниска цена. Следващият случай е, е малко по-различен. Е, доколкото тук не е постановено съдебно решение, поне не ни е известно такова нещо. Става дума за германски предприемач, който е- осъществява търговска дейност с цяла Европа. Той се оплаква, че се натъква на проблеми при практическото прилагане на европейското производство за изкове с ниска цена. За съжаление, той не ни е изпратил никакви документи, с които да обоснове твърденията си. А тези твърдения за нас са малко трудно разбираеми. Даваме си сметка, че при практическото прилагане на европейската процедура за искове с малък материален интерес има проблеми в държавите членки и сме предприели множество действия за да улесним държавите членки. Практически наръчници разработваме и прочие. Значи, помолихме да ни бъде предоставено някакво съдебно решение, да знаем какво е поискал съдът от подателя на петицията. За съжаление обаче мина много време. През октомври тази година подателят заяви, че няма документи в този смисъл. Той се оплаква от процедурни проблеми и в други държави членки Франция, Финландия, но без да обосновава твърденията си и оплакванията си с конкретни доказателства. Даже той не казва конкретно къде точно се крие проблемът, в какво се е изразявало неправилното прилагане. Смятаме, че намерението на подателя е само да обърне внимание на факта, че има някои неуредици при прилагането на регламента. Ние в хоризонтално отношение се стремим да събираме такава информация, обаче от гледна точка на петицията не разполагаме с конкретни данни, за да предприемем действия. Вярно е, че в Германия – има много ефикасни производства за събиране на дължими вземания. Споделяме виждането на подателя на петицията в това отношение, защото Европейската заповед за плащания е основана на германския модел. Той е толкова добър, че ние сме го заимствали на европейско ниво. Е, има портали, е, където интерактивно можете да попълвате документи, да ги изпращате в съда. Има и наръчник за прилагане на производството. Е, това е валидно на европейско равнище и така се опитваме да устраним практическите затруднения при изпълнението на регламентите. Специално във връзка с исковете с малък материален интерес, регламентът неодавна беше преразгледан и вече новият вариант е в сила. И по, по време на подготвителните работи за приемане на това и изменения, информацията ни беше, че регламентът не страда от някакви генерални недостатъци. Общо заето той се прилага доста гладко. Това мога да кажа за момента, господин председателю. С удоволствие ще отговоря на въпросите, които членовете на комисията биха задали. Виландор Пранчев. Благодаря. Кой желая думата? Петър Яр. Благодаря за обясненията ще ми позволите първо да се позова на едно проучване на комисията, като цитирам казаното там, че основните така проблеми, идентифицирани от комисия, са следните а, недостатъчно внимание към самото производство и на второ място непредвидимите разходи, както и времето, което изисква проследяването на производства с малък, поискове с малък материален интерес. Тук се позовавам на а, случая Велбрук. Реш, съдебните решения, които са на лице, вече са на 5 години. Те са от март 2012 година. След това, още през 2012 година, господин Велброк се е обърнал към Испански съд и всичко, което е последвало след това, е ходене по мъките. Не получава отговори, не получава възстановявания, примерно така наречените 50 евро за обжалване. Той продължава да си иска парите, като, разбира се, нищо от това, което се случва, не отговаря на изискванията за бързина и на, на, на производства по такива искове с малък материален интерес и за това те да не струват скъпо. Сега може някой да ми възреси, щом нещата са влезли в испанската машина, нещ... ще се случат. Но не мога да проявя разбиране към това. Всеки, който се опитва да приведе в изпълнение съдебно решение в Испания, се чувства като нашия петент, нашия вносител – затова искам да попитам доколко има и има ли а, успешни опити за изпълнение на съдебни решения от испански граждани и граждани на други европейски сърци, е, е, страни. И ако разликата е много голяма, задължително трябва да се попитаме как да подобрим нещата. Като тук пречката не се е, дължи на езика. Сега мен, мен направо ме е срам. Той ми пише, пише до мен, нищо не успявам да направя. Пише до Европейския потребил, потребителски е, център в Кел и те, се, е, те задвижват нещата. Той получава основната, основното си вземане. Но не аз, не госпожа Викстром, която е получила доста писма от него и не е дала така. Дала е отговор, но, но, но с голямо закъснение. Значи, не ние сме оказали, от, оказали натиск върху Испанския съд, а централата на потребителите в Кел. Значи, сега, хората отначало бяха много въодушевени, че вече има такава процедура за искове с малък материален интерес, но сега разбират, че ако задвижат тази процедура, губят само време, нерви и пари. То лично аз не бих се занимавал. Предпочитам да не обещаваме на гражданите неща, които не могат да се осъществят. Мисля, че трябва държавите членки. Е, никой не иска от тях да дискриминират своите граждани, но можем да окажем натиск върху тях да прилагат подобни разпоредби, които самите държави членки или поне са участвали в тяхното разработване. Не бива да тласкаме грани, да, гражданите, така да се каже, към пространство без закони, към, към беззаконие. Ако не успеем да напреднем, значи зле си вършим работата. Очаквам най-малкото да се а, извършат а, някои проучвания, да, за да се разбере дали целта и реалността в дадена държавна, държава членка не се разбинаят прекалено много. Бавното законодателство не е законодателство. Благодаря ви. Господин Виланд. Въпросът, който искам да поставя е следния. Какво може да се направи? И вие от ваша страна предлагате ли нещо? Дали да се направи анализ? Ние чухме казаното от вас и аз съм съгласен с него. Беше казано, че има проблеми, но Европейската комисия няма компетенции в тази сфера – Правилно ли съм ви разбрал, че Европейската комисия няма компетенции в тази сфера и че въпросът е в ръцете изцяло на испанските отговорни органи? Благодаря, господин председател както казва народа, да имаш право и да получиш правосъдие са две съвсем различни неща. Но не можем да приложим просто случая към дело, да кажем, ми съжаляваме, такъв ти бил късмета. Най-малкото, което би трябвало да направим, е да напишем писмо, в което ясно да изразим недоволството си от испанските компетентни власти и да им поискаме е, обяснение, защото този закон беше прият именно за да защитава а, дребните граждани, така, малкия човек, така да се каже. Големите концерни ще намерят начин да си защитят а, правата. Целта е да защитим именно малките вземания, които се полагат на гражданите. А не успяваме. Значи може, Другото е да кажем просто, ами това е и нищо не можем да направим. Сега, както каза колегата, имало някакъв частичен успех чрез потребителската централа, но не това е целта е на, на закона за, на европейската процедура за искове с малък материален интерес нека да ги попитаме компетентните органи. Те доволни ли са от работата си? Защото като че ли така ми звучи, бе я ги оставете тези а, малките, дребните а, вземания. На човека се ще му омръзне някога да си ги иска и ще спре. За това трябва да предприемем нещо, настоявам. Не, мо, не можем да напишем на вносителя, просто всичко върви по мети и масло, само че пари няма да видиш. Не може така. Нека да оставим петицията открита и да напишем ясно писмо в прав текст, да поискаме ясно обяснение в прав текст. Може пък да се задвижат нещата в Испания. Благодаря, Питър. Това е конкретно предложение и аз го подкрепям. Ние ще изпратим писмо до испанския министр на правосъдието. Ще посочим, че съществува проблем. И ще поискаме да разгледа този въпрос в съответствие с испанското законодателство. Можем да напишем също и писмо до комисаря Юрова, за да обърне внимание на този проблем, тъй като няма задължително европейско законодателство в тази сфера. Когато се приеме едно съдебно решение в една държава членка, не е задължително то да бъде прилагано в друга държава членка. Необходимо е да се запълни тази празнина в законодателството. И така, петиция 1523 от господин Велброк ще остане открита, а петиция 512 ще бъде затворена. Преминаваме към следващата петиция, която е внесена. Господин все пак е, трябва да кажем, че нашият парламент е настоявал в интернет търговията праговете да се променят и че към виртуалния свят отношението е по-различно, отколкото към реалния. Когато купувам нещо виртуално, аз като потребител имам повече права, отколкото като физически купувач. Ако аз съм германец, отида на италиански остров, купя си чаша, на нея пише, че може да се мие в а, съдомиална машина, купувам за, я за евро и установявам вкъщи, че не може да се мине. То трябва да внеса иск срещу е, продавача на място на италианския остров. Господина от комисията т.е. трябва да се върна на там гръцкия или италианския остров, е, остров и там да съдя е, продавача. А ако пазарувам от интернет, продавача е, може дори да си иска парите от мен. Сега не съм сигурен, че трябва да се затвори тази петиция, но много ми се ще комисията да ми отговори. Всъщност, предложението ми е обикновени е, така, референти в комисията да се занимаят с е, пет конкретни случая, между, примерно между Италия и Германия, Литва и Франция или нещо такова. Просто да се извадят тези случаи, да се обърнат комисията към тези е, хора и да ги попитат какви са ви точно практическите а, затруднения, за да разберем а, на какво се дължи неуспешното производство. Ето това трябва да направи комисията, да слезе на земята и да а, разчувърка а, проблема, който действително съществува. Паренчуем. Председателят давам думата на представители на Европейската комисия. Идеята сама по себе си звучи чудесно. Единственият проблем е в това, че всяка държава членка, в която бихме искали да се осъществи подобно на мярка, ще поиска от нас правното основание, на което стъпваме. Не можем да стъпим на индивидуални случаи и да има вмешателство от наша страна в правосъдната система. Процесуалното право, въпреки че оказва значителна помощ на потребителите, като има благоприятни правила, свързани с юрисдикцията, остава неутрална. Тоест, нещата са едни и същи за всички. Господин Белброк е потребително. Другият въпрос опира до търговеца, така че процедурата сама по себе си е неутрална. И за това не може да се влияе от политическа ориентация, че става дума за случай, който засяга потребител или случай, който засяга търговец. Процедурата е неутрална. Не знае как каква е била реакцията на Центъра за потребителите в Кел? Но в случая с господин Велброк не разполагаме с доказателства, че нещо не е направено както трябва в прилагането на европейската процедура за искове с малък материален интерес. Проблемът е в изпълнението в отделна държава членка. Така че едно е да се вземе съдебно решение и друго е то да бъде приложено. Понякога в трансгранични ситуации нещата са трудни. Има дистанция на първо място, има езикова бариера. Ако германският съд поиска от господин Белброк да направи нещо, той няма да има проблем, тъй като ще го разпере или пък ще има колега, който ще го посъветства как да реагира на искането на съда. Но ако той получи тази информация на испански, той ще използва автоматичен превод, няма да схване понякога какво се казва поради сложния правен език. изпълнението се следи от е, решенията, които се вземат от Съда на Европейския съюз. Т.е. когато се вземе едно решение, то трябва да се изпълнява, но това е за дела, които са на национално ниво. Ние разполагаме с данни, че Испанският съд е казал, че ще изпълни решението но след това е поискал да се каже за кой имот трябва да въжи това изпълнение. Т.е. няма официално изпълнение. Така че нещата опират до това а, съответната страна а, да настоява за изпълнението на съдебното решение. Възможно е да се получи правна помощ, ако някой има проблеми, може да го опита. Съгласно а, директивата за правната помощ е възможно да се оказва такава помощ а, и трансгранично. Господин Велброк а, би могъл да получи правна помощ от юрист от Испания, но търговецът, срещу което е насочено ам, решението е банкротирал междувременно, така че то не може да бъде изпълнено. Такива са реалностите, с които трябва да се съобразяваме. Трябва да обсъдим какви са конкретните аспекти на даденото дело, какви са хоризонталните а, въпроси. А, знаете за таблото с резултати в областта на правосъдието и а, Комисията наблюдава практическото действие на правните системи в държавите членки, но нямаме кой знае какви е, възможности. Държавите членки са тези, които събират е, данните и предоставят в годишни доклади. Миналата година беше последната, при която е, бяха разгледани въпросите, свързани с изпълнението в рамките на таблото с резултати в областта на правосъдието. Държавите членки са тези, които трябва да докажат, че техните правосъдни системи са ефикасни. Председателят. И така, що се отнася до петицията на господин Велброк, тази петиция ще остане отворена. Ще изпратим писмо до испанските власти да обърнат внимание в най-къси срокове. Ще изпратим също писмо и до Европейската комисия, дали може да се предприемат законодателни мерки на европейско ниво. Що се отнася до другата петиция, доколкото разбирам, вносителят не е предоставил необходимата информация за да може да се разгледа тази петиция. За това тази петиция ще бъде закрита. Става дума за петиция 512, тъй като вносителят не е предоставил поисканата информация, за да може комисията да разгледа този въпрос. Поради това петицията се закрива. Благодаря ви. тогава съвестта ми е чиста, защото ще трябва да съобщим на вносителя защо затваряме петицията, т.е. даваме му възможност, ако има промяна на нещата, да внесе нова петиция. Можем да кажем, че затваряме петицията, защото нямаме достатъчно информация, но трябва да уведомим вносителя. Председателята, да, трябва само да допълним, че ако постъпи нова информация, естествено, това ще изисква попълването на нова формуляр и тогава ще има нова петиция, която можем да обсъдим. Преминаваме към разискване на петиция, внесена от гражданин от Италия, която се отнася до домашни ресторант като форма на економика на сътрудничество. Това е петиция номер 1125 от 2016 година. Вносителят е Джан Батиста Шиволето. Надявам се, че правилно съм произнесъл името му. той е в залата и му давам думата за 5 минути. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията, името ми е Джан Батиста Шиволето. Петицията е от името на група бъдещи италианци и съдържатели на домашни ресторанти. Домашното ресторантьорство може да се превърне в много бързо развиващ се сектор в рамките на Европейската програма за економика на сътрудничеството. Какво означава домашен инсту... ресторант? Отваряме дома си за гости, идващи от различни региони, от различни е, култури. Храним ги с храната, която готвим за себе си и разказваме историята на нашия регион. Тоест, ако човек, който отваря домашен ресторант, наистина се интересува от кулинарните традиции на региона, от местната култура и така нататък. Това са неща, които не могат да се случат в обикновен ресторант. Тази дейност би трябвало да се насърчава и да се развива свободно, без да се обраства с прекалено много разпоредби и условия. Разбира се, че трябва да има закони, за да се предотвратят злоупотребите и опоручаването на конкуренцията. Откакто в Италия има хора, които желаят да се занимават с домашно ресторантьорство, сдруженията на съдържателите на конвенционални ресторанти успяха да внесат в парламента редица възражения и законопроекти, така че да не можем да осъществяваме дейността си в домовете си, защото трябвало да се спазват всички хигиени и други изисквания по отношение на а, веригите и местата за обществено хранене. Очаква се приемането на закон, Законопроектът за домашното ресторантьорство вече е готов. Той е предмет на нашата петиция, защото не се съобразява с основните стълбове на Европейската програма за економика на сътрудничеството, нещо, което се подчертава и от италианския орган по защита на конкуренцията. И при следващото правителство очевидно ще има работа по този законопроект. Смятаме, че идеята за домашните ресторанти е отлична, че е необходимо да има такава дейност и се надявам, че ще можете да окажете влияние върху италианския законодател, така че да се преработи а, становището на Министерството за економическо развитие, което всъщност блокира тази дейност. Като европейски предприемач мога да кажа, че се чувствам силно притиснат и ограничен. Виждам, че дейността домашно ресторантьорство се развива в другите страни, а в Италия ни спъват. Председателят, благодаря ви, господин Шеволето. Господин Генштайн, от името на Европейската комисия има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за тези пояснения. Действително, домашното ресторанционство е нещо, което предизвиква все по-голям интерес сред потребителите. Това е една от услугите, която се предлага чрез платформи на непрофесионалисти от партньори, така наречени от нас. Както казва и вносителят през 2016 комисията излезе за съобщение за економиката на сътрудничеството, където правим разграничение между професионалните и непрофесионални доставчици на услуги. Благодаря на господин Шеволето, че обърна внимание на този въпрос на базата на информацията, която получихме от вносителя, ние влязохме в контакт с италианските власти по проекто закона и Италианските власти в последствие нотифицираха този а, закон пред Европейската комисия. Имаше обмен на информация между комисията и италианските власти по проекто закона. Органа за конкуренция на Италия излезе със становище, според а, което а, е ограничителен този проекто закон и е в нарушение на европейското законодателство. Но става дума все пак за проекто закон а, и се изслушват всички заинтересовани. Комисията следи въпроса. Ако комисията, ако Италия в крайна сметка реши да приеме закона, тогава, както се а, изисква от договорите, а, ние ще преценим дали този закон отговаря на европейското законодателство но а, докато не бъде прият закона, усилията ни са насочени а, да видим а, в каква степен, ако бъде прият този закон, то ще съответства на европейското законодателство. И отново искам да ви благодаря, господин Шеволето, за това, че ни обърнахте внимание на този въпрос. Председателят. Господин Шеволето, бих искал да ви кажа, че ние считаме а, тази дейност за много важна и не приемаме да има юридически мерки в Италия, които ограничават тази дейност. Господин Килио има думата. Това е... Темата е изключително важна защото става дума не само за ресторантьорство, а и за економическо развитие изобщо. А, това, което се отнася за домашните ресторанти в сравнение с конвенционалното ресторантьорство, се отнася и за сравнението между конвенционалните таксиметрови шофьори и хората, които карат частни таксита. Изобщо ситуацията от една страна а, изразява това, че една економика се развива. Но не бива да забравяме, че определени професии могат да бъдат застрашени, защото а, все пак ресторантьор това е професия т.е. трябва да се спазват различни здравни и хигиенни разпоредби, които са много стриктни. Италианските компетентни органи са излезли със становище, в което се казва, че когато потребителят отиде при а, частен доставчик на услуги, той трябва да намери, трябва да са изпълнени основните изисквания за защита на здравето на потребителя. Да не забравяме и данъчните аспекти. Очевидно е, че днес в време, в което данъчната тежест върху ресторантите възлиза на 58 до 60%, повтарям 58 до 60%, това означава, че а, съответният ресторантьор 7-8 месеца работи за държавата, само в останалото време за себе си. И ако в същата тази ситуация на пазара се предлага услуга, която се облага по съвсем друг начин. Това би било нелоялна конкуренция. Домашното ресторантьорство разбира се, че е нещо много привлекателно и очарователно и представлява чудесна услуга за потребителя, но трябва да бъдем много внимателни защото тук става въпрос за професии, които заслужават да бъдат закрилени. Благодарение на своите, е, на своите готвачи и изобщо на гастрономията, Италия е много прочута страна. Има традиция, разбира се, на домашната храна, рецептите на баба, на мама, но в същевременно имаме и прочути готвачи, които прославиха Италия. Така че трябва да сме открити към новостите, но не бива да забравяме, че има на пазара има и професия, която си заслужава да бъде закрилена. Тук искам да допълня казаното от колегата, то е точно така. И тъкмо заради това трябва да се внесе правна сигурност. Има някаква граница, вероятно има така плаващи преходи. Не може точно да се употреби кога е, един ресторант е професионална дейност, кога е домашна дейност все още няма и законодателство в областта, обаче санкциите вече са готови. Така че е, апелът към Италия е, е приемете най-сетне закон защото искам да ходя да се храня при моята позната италянка, без тя да търпи наказание и санкции за това. Същевременно разбира се, че не искам да провалям а, оцеляването на обичайните ресторанти. Просто първото, което трябва да се направи е да се внесе правна сигурност, да се знае кое е разрешено, кое не е разрешено. Не бива да удушаваме, разбира се, в зародиш новостите. Знам колко е трудно. Същото се отнася и за отдаване под найем на, на стаи трудно беше да се разграничи какво са приятели, какво са познати, какво е бакшиш и така нататък. Така че добре, пак казвам, реалността да е толкова иновативна като закона, но и закона трябва да се съобразява. Доколкото разбирам, вносителя на петицията е, че той се ядосва, че няма ясни правила, а, а, а санкциите вече работят. Въпросът към колегите е какво да правим. Може би да апелираме към правителството, колкото може по-скоро да приеме закон. Връщам думата на колегата. Ти по-добре познаваш нещата. Какво ще препоръчаш? Питер, лето я базирай az irányba mennénk, Питер, виждаме, че в Италия се прави нещо за законодателството. Виждаме също, че Европейската комисия е в контакт с италианските власти ние ще изчакаме какви ще бъдат заключенията. Затова петицията ще остане открита. И след няколко месеца заповядайте отново, господин Шеволето, когато Италия ни предостави допълнителна нова информация. Благодаря. Последната петиция отново е от Италия. Става дума за дискриминационно данъчно облагане на трюфелите в Италия и изкривяване на пазара. Вносителят, господин Карбоне, е тук и му давам думата за 5 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията. Вече сме разговаряли по тази тема и комисията се намеси доста ефективно. Става въпрос за това, че трюфелите се облагат, би трябвало да се облагат по същия начин, както в други страни. В Италия се произвеждат повече бели трюфели, отколкото черни, за разлика от другите страни. Белият трюфел е много силно застъпен у нас, така че имаме а, големи количества трюфели, които се събират от любители, а не се отглеждат специално. Тези бели трюфели обаче не се разглеждат като селско-стопански продукт, просто защото се събират от любители като габари. Но а, дори когато не се култивират в а, същинския смисъл на думата, трюфелите поддържат чистотата на почвата. Но нашето законодателство не третира като селско-стопански продукт трюфелите. Особено а, ДДС е много неблагоприятен вмешателството, интервенцията на Европейската комисия даде резултат, тъй като данъчните ставки, особено тази на ДДС, бяха адаптирани към ставките в другите европейски страни. Така че благодаря за тази интервенция. Остава втория проблем, а именно, че труфелите не се третират като селско-стопански продукт, нещо, което води до два големи проблема. Първо от данъчна гледна точка, защото селско-стопанските продукти се ползват от данъчни облегчения, както в другите страни на Европа, тъй че би било още по-добре, ако труфелите се разглеждат като селско-стопански продукт, за да бъдат конкурентоспособни на трюфелите от другите европейски страни. Другият проблем е още по-сериозен. Тъй като не става въпрос за селско-стопански продукт, производителите нямат никакво право да се ползват от мерките за подкрепа в селското стопанство. Труфелите просто не са предмет на ОСП. И не е ясно дали а, отглеждането и събирането на трюфели трябва да се финансира през ОСП или мерките за подкрепа на горското стопанство. Формално трюфелите не попадат в нито един от двата сектора, така че продукцията намаля много през последните години. Все повече има така спонтанно събирани трюфели в горите. А, възникват хидрологични проблеми, защото там, където трюфелите изчезват от горите, това създава опасност и освен това губим висококачествен продукт. Белият трюфел е едно от най-ценните, един от най-ценните продукти на Италия и на Европейския съюз. Един великолепен продукт за ресторантьорството в целия свят. Опитваме се да спасим белия трюфел, за което ни е необходима селско-стопанска политика. Затова апелираме петицията да остане открита и италианският парламент да категоризира трюфелите като селско-стопански продукт, нещо, което може да стане още през следващите месеци, защото в момента се обсъжда промяна на бюджетното законодателство, включително и на данъчните и селско-стопанските аспекти тъй като тази комисия а, оказа много положително влияние по отношение на ДДС. Се надяваме да продължите да ни подкрепят. И така, Давам думата на е, представителя на Европейската комисия. Okay, thank you, Mr. Chair. Благодаря, господин председател. От гледна точка на класификацията на видовете трюфели в комбинираната номенклатура, извършихме анализ и изводът ни е, че както от гледна точка на приложение едно към договора, което обхваща замеделските продукти, така и от гледна точка на регламента 1308 от 2013 година за общата организация на пазарите, ако е, възприемем като ориентир е, световната хармонизирана система. Белите трюфели попадат в различни глави. И двете глави, както от гледна точка на регламент 1308 от 2013 година, така и от гледна точка на договора са обхванати. Тези две категории са обхванати. За да Дискутираме подробно номенклатурата, към която се отнасят е, тези трюфели, е, Ще ни трябва много време, но те винаги са включени. Ще ви е, дам пример. Има раздел ядливи зеленчуци и кореноплодни или корени. Също така имаме глава плодове ядки и части от растения. И двата раздела са раздели, е, които фигурират в общата ни селско-стопанска политика. Тъй, че от чисто класификационна гледна точка, категорията трюфел независимо дали е, пресни трюфели или обработени по някакъв начин, е, е предмет на нашето законодателство. Т.е. тук няма пропуск. That's, that's the conclusion that we, we draw from, uh... Това е изводът, който правим. На основата на анализа на номенклатурата. Благодаря ви. колега. Благодаря. Някой желая ли да се изкаже? Ма, е, Благодаря. Благодаря на представителя на комисията за обясненията. Просто искам да обърна внимание, че се опитваме да бъдем полезни. Вносителят ни припомни това във връзка с петицията. Вече сме постигнали съществен резултат, а именно понижаването на ДДС от 22 на 10% върху трюфелите. Това беше постигнато след, след внасянето на петицията – след това имаше писмо до е, италианското правителство, което действително адаптира ДДС върху трюфелите към ставката в останалите държавни членки. До тук добре, но трюфелите наистина трябва да заемат полагащото им се място в номенклатурата. Европейското законодателство – разглеждат труфела като аграрен продукт. Това излиза. Италия къде е? В Европа. В такъв случай италианското законодателство не може да дефинира трюфела като нещо друго. Защото при сегашното положение при трюфелите са ничи. Нали? Всеки, който събира гъби, може, може да събира и трюфели. А, при гъбите, например, имаме категория а, спонтанни аграрни продукти. Спонтанно събирани, за разлика от култивираните. Спонтанно раздящите продукти могат да бъдат а, брани от всеки го т.е. собственикът на земята не е собственик на спонтанно растящите растения. Нещо, което обаче не се отнася, примерно, при системно култивираните ягоди. Ягоди не мога да кръда от полето на съседа, обаче спонтанно растящите гъби на същото това поле аз мога да си ги бера. Така, както стана с ДДС, може би трябва отново да се обърнем към италианските власти, че има празнота и нередност. Трябва да им обърнем внимание, че въпросът трябва да се уреди, за да може този продукт да бъде третиран по един начин в цяла Европа. Uh, uh, Благодаря, господин Винявски. Той ще ни занимае като представител на Европейската комисия с данъчните аспекти на въпроса. Благодаря господин председателю, госпожи и господа, почитаеми членове на Европейския парламент. Аз съм човекът, който се занима с жалбите, получени в комисията на времето. Преминахме към използване на платформата пилот. Започнахме диалог с Италия и а, е, по, постигнахме изменение на законодателството и намаление на данъка ДДС. Е, по отношение на въпроса дали трюфелите са или не са земеделски продукт, вие чухте позицията на комисията. Става дума за земеделски продукт, за селско-стопански продукт. И се питам дали от гледна точка на данъчното облагане тук не става дума за недоразумение. Мисля, че целта е италианските органи да признаят селскостопанската стойност на трюфелите, като с оглед на това внесат изменения в данъчното законодателство, като допълнително намалят приложимата ставка на ДДС. В момента ДДС е 10% за трюфелите. Оставам с впечатлението, че се търси намаляване на тази ставка на 4%. 4% под е, ниския прак от 5%, който наскоро беше възприят от Италия. Е, досежно ДДС е, държавите членки имат възможност е, да въвеждат намалени ставки на ДДС, като същевременно възприемат и така наречената свръхнамалена ставка на ДДС. при условие, че предпоставките за тази свръхнамалена ставка са съществували на 1 януари 1991 година. Защо казвам, че може би има недоразумение? Дали продуктът е селско-стопански или не, е, няма значение за приложимата данъчна ставка. Специално ако се погледне италианското данъчно законодателство, има някои селскостопански продукти, които се облагат с 10% данък върху добавената стойност. Значи, ако утре Италия признае голямата селскостопанска ценност на трюфелите, тя няма да е длъжна от днес за утре да приложи ставка 4% ДДС. Това би било нарушение на договора даже, ако Италия възприеме ставка 4% по отношение на тези продукти. Това е забранено от член 110 на директивата. Възможно е Италия да възприеме ставка 5%. Такава ставка неодавна бе въведена за ризотото, за чубрицата и за босилека. Всъщност, комисията няма Правомощия да задължи Италия да намали още ставката на ДДС. В това отношение държавите членки наистина разполагат с доста значима свобода на преценка. Директивата за ДДС е пропита от духа на принципа на неутралност. Значи, равностойни сходни продукти трябва да получат сходно, равностойно данъчно третиране от гледна точка на ДДС. Що се отнася до труфалите, не може да се твърди, че за средностатистическия потребител трюфелът е еквивалент на печурките и на пачия крак. Значи, е, трюфелят се смята за е, луксозна сток, поради което комисията е, не разполага с никакви юридически лостове, за да противодейства на вече натрупана съдебна практика от страна на Съда на Европейския съюз във връзка с принципа на данъчна неутралност и с правомощията на държавите членки сами да определят ставките на данъчно облагане в сферата на ДДС. Е, държах да внеса тези разяснения, за да няма никакви недоразумения. Благодаря. Чухме какво е възможно, какво не е възможно, е, докъде се простират е, правомощията на комисията. Отбелязваме си, темата е много важна за подателя на жалбата. Господин Серион и предложи да изпратим писмо на италианските органи. Ще направим това и е, ще видим как ще се развият нещата там. Поради което ще оставим е, тази петиция открита, няма да я приключваме за сега и е, ще видим след няколко месеца как ще се развият нещата. Ще се върнем към нея. Да, благодаря ви. Вижте, е, не става дума за това Италия допълнително да намалява ставката на ДДС, приложима към трюфелите. Ябълките са плод. Е, сьомгата е, е риба. Трюфелите са селско-стопанска стока. Значи селско-стопанска стока са. Добре. Ако в другите държави членки обаче и в, от Европейската комисия трюфелите се възприемат като селско-стопанска стока, не виждам защо да не се смятат за такава в Италия. Ако трюфелът в Брюксел е селскостопанска стока, той и в Италия трябва да е селскостопанска стока. За това става дума, за признаване на продукта като селскостопанска стока, а не за това да се намалява ставката ДДС е, за този продукт. Е, председателя, да, ще напишем писмо до италианските компетентни органи. Ще се опитаме да започнем диалог с тях. Петицията остава открита, ще се върнем на нея по-късно. Госпожи и господа, е, с това ние изчерпихме програмата си за днес. Преди да закрия заседанието, искам да ви кажа нещо важно. Днешното заседание е последното за 2017 година. Имам предвид последното на нашата комисия. Според моята преценка и общата преценка, комисията за петиции е работила наистина много усърдно и качествено през 2017 година. Занимали сме се с много важни, много деликатни, неотложни въпроси. Искам да кажа, че е, работим с прекрасен екип. Позволете ми да благодаря на всички колеги. Петър, е, който сега представлява депутатите в Европейския парламент. Е, благодаря на всички членове на комисията, на всички техни сътрудници, на всички политически съветници от името на госпожа председателя на комисията. Благодаря ви. Е, желая ви е, весели новогодишни празници и ще се видим отново през януари. Заседанието